Please take your seats. Good morning, everybody. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Моля, заемете местата си. Добро утро на всички. Продължаваме работа след вчерашното заседание и след заседанието на групата на високо равнище за назначаване на членовете на надзорния комитет. Преди две седмици бяха проведени тристранни разговори за регламента за ОЛАВ – които приключиха успешно. Сега предстои да гласуваме по резултата от тези разговори. Ще гласуваме електронно. Ако гласувате за, значи, че приемате резултатите от тристранните разговори. Господин Стас. Eh, Благодаря, госпожо председател. Искам да обясня вота си. Заедно с вас и госпожа Яла Сендер участвах в преговорите. Участвал съм в тристранни разговори по законодателни актове за околната среда. Когато се провеждат такива тристранни разговори, парламентът трябва да е единен. Ако парламентът не е единен, то Обикновено преговарящите от името на парламента изискват прекъсване на преговорите, за да може да си изясним позицията си помежду си. Какво стана на тези тристранни разговори? Социалистите ви атакуваха в качеството ви на председател. Започнаха да преговарят в разрез с интересите на Комисията по бюджетен контрол – Стигна се до много неприятна ситуация, която накърни имиджа ни спрямо съвета и комисията. Това стана преди две седмици. Доколкото знам, отново се е случило вчера по време на тристранните разговори между парламента, съвета и комисията за назначаването на членове на надзорния комитет на ОЛАФ. Като че ли няма единство в парламента. Ако искаме да проявяваме, то показваме това свое разединение спрямо комисията и съвета, можем да продължим да го правим, но то се отразява много зле на имиджа ни. Няма сега да обсъждаме тази тема, ще обсъдим на заседанието на координаторите. Добре би било нези, които са загубили по време на гласуване тук в парламента, да следват общия курс на парламента, защото иначе няма да можем да се наложим по време на преговори. Аяла. Добро утро, госпожо председател. По-добре е да обсъдим това на заседанието на координаторите. Не можем да искаме да се случи чудо по време на тристранните разговори. Въпреки това, трябва да постигнем споразумение. Сега гласуваме по резултатите от тристранните разговори, от първите тристранни разговори, а не по измененията, нали? Гласуваме по резултата от преговорите за изменение на регламента за ОЛАФ в частта му за надзорния комитет. Резултатите от преговорите от преди две седмици. Всичко останало ще обсъдим по-нататък с координаторите. Нека сега гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Äh, Край на гласуването. 17 гласа за, от общо 17 души участвали в гласуването. Благодаря ви и благодаря и на всички, които участваха в разговорите. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Приветствам с добре дошли членовете на Комисията по бюджет, предвождани от нейния председател господин Жан Артюи. Предстои да обсъдим специалния доклад на Европейската сметна палата за управлението на сградите по света на Европейската служба за външна дейност. Приветствам с добре дошъл компетентният член на Европейската сметна палата, господин Русо. Докладчикът ни е господин Чарнецки. Госпожа Маковей тук ли? Е? Добре дошла и на нея. Господин Русо, имате думата, за да ни представите доклада. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Европейската служба за външна дейност бе създадена през месец януари 2011 година. От тогава насам пое отговорността за всички делегации на Европейския съюз. Тези правомощия бяха сдадени от Европейската комисия. Сградите на делегациите и резиденциите – по света в миналото спадаха към прерогативите на Европейската комисия. Установихме, че сградите на делегациите, офис сградите, резиденциите на ръководителите на делегации, сградите за настаняване на служителите отговарят на изискванията за местоположение, условия на труд и сигурност. Установихме обаче три области, в които в някои случаи сградите не са рентабилни. Първо, пространството в повечето офис сгради и някои резиденции надхвърля таваните по политиката за сграбния фонд. През 2013 година бе постановено, че на човек се падат по 35 квадратни метра, в това число и общи площи. Установихме, че средното пространство на човек през 2014 година е било 41 квадратни метра. Това означава, че може да се спестят разходи от найем и текущи разходи, ако се намали пространството на човек. Освен това установихме, че службата притежава сгради, които вече не ползва. Службата наема повечето от тези сгради, но нейна собственост са около 20% от тях. Някои от тези сгради от известно време насам пустеят, като например резиденцията на ръководителя на делегацията в Танзания. Третата област, която аудитирахме, бе рентабилността. Установихме, че някои сгради не отговарят на изискванията, тъй като не се възстановяват разходите за съвместно ползване на помещения. Понякога делегациите споделят своите помещения с сгради, с държави членки или други органи и институции на Европейския съюз. През 2015 година е имало 45 случая на такова съвместно ползване. Установихме обаче, че няма единна система за събиране на такси от ползващите съвместно помещения. Това отчасти се дължи на първоначалната процедура за подбор на сгради. От части на мониторинга, който извършва службата на пригодността на сградите и на необходимостта от поддръжка и промени. Първоначалната оценка се прави възоснова на сградно досие, което се подава от делегациите в централата на службата. Това е една добра процедура, тъй като е структурирана и добре документирана. Въпреки това установихме някои недостатъци при прилагането на процедурата на практика. Така, например, техническият и финансов анализ в сградното досие понякога не показва, че предложеното решение е най-рентабилното. След подбора на сградите, службата извършва мониторинг върху сградния си фонд, за да установи дали продължава да е рентабилен и пригоден. Този мониторинг се извършва чрез посещения на място, както и чрез въвеждането на данни в системата за управление на недвижимата собственост. Установихме, че някои от данните в тази информационна система са непълни и ненадежни. Липсва надежна информация за недвижимата собственост на службата, което затруднява планирането на необходими промени. Освен това, в централата не се възползват по възможно най-добрия начин от наличната информация с цел планиране на коригиращи действия. Документите по планирането се съсредоточават върху краткосрочните потребности. Няма планове в, за средносрочните потребности, а това би било в съзвучие с най-добрите практики. Подобни планове за средносрочни потребности могат да бъдат и пригодени в зависимост от настъпването на непредвидени политически събития службата възнамерява да закупи допълнителни офис сгради. През 2015 година е било договорено да се заемат с период от 4 години над 200 милиона евро с цел закупуване на недвижима собственост. Но службата няма достатъчно опит в това отношение, няма също така и възможността да управлява недвижима собственост не е и достатъчна степен в състояние да поддържа сгради, които вече не използва. Във връзка с това излязохме с 8 препоръки. Първата е свързана с определянето на предназначението на офис сградите. Тук трябва да се предвиди гъвкавост, възможност за реагиране при увеличаване или намаляване на броя на служителите. Трябва да се отчетет и екологичният аспект, както и достъпността на офис сградите за хора с увреждания. Втората ни препоръка бе таксите, които се вземат от съвместно ползващите сгради и помещения, да се прилагат последователно и да допринасят за пълното възстановяване на разходите. Службата прие и двете ни препоръки. Освен това, настояхме за подсилване на процедурата за подбор, подбор на сград, чрез сравняване на различни варианти, така че да се направи цялостна и балансирана техническа и финансова оценка. Службата прие и тази препоръка, прояви готовност да приеме препоръката ни и за хармонизиране на сградното досие. Четвъртата ни препоръка бе службата да следи редовно найемите за офис сградите да следи за това те да съответстват на размера на найемите на пазара. Петата ни препоръка бе да се подобри системата за управление на недвижимата собственост. Службата вече предприема действия в тази посок. Шестата ни препоръка бе централата да събере повече опит при управлението на недвижима собственост. Освен това, препоръчахме на службата да изготви планове за средносрочните си потребности за срок от 7 години с цел закупуване, продажба и поддръжка на офис сград. Службата само от части прие тази препоръка. Накрая препоръчахме службата да въведе системи за управление на сградите, които са нейна собственост. Например, като разработи стратегия за поддръжката на тези сгради. Следва също така да се изготви план и за управлението на излишния сграден фонд, преди да се закупува нова недвижима собственост. Благодаря. Благодаря, господин Русо. Благодаря ви и за доклада. Това е един много важен доклад, важен и интересен, тъй като за първи път хвърля светлина върху една тема, по която ни е трудно да работим. Трудно ни е да работим поне, тъй като Европейският съюз има 136 делегации по света. Съсредоточили сте се върху един определен проблем – резиденциите на посланниците на Европейския съюз и офис сградите. Но има и много други сгради за настаняване на служителите на делегациите. Тези сгради се финансират от бюджета на Европейския съюз. Предстои да изготвите още един специален доклад, посветен именно на тези сгради. Добре дошли на представителите на Европейската служба за външна дейност. Знам, че сте наследили проблеми от миналото. В миналото комисията управляваше този сграден фонд. Сега ще трябва да видим как по възможно най-добър начин да управляваме този сграден фонд. За това са необходими много ресурси и работа. Госпожа Маковей. Thank you, chair. Um, I have to say... Благодаря, господин председател. Господин Черневски е докладчика. Ще изтъкна и а, от негово име ще се е, изкажа. Той приветства увеличаването на броя на проектите на делегациите на Европейския съюз с държавите е, членки. 17 е, меморандума за разбирателство са е, били изключени. Надяваме се Европейската служба за външна дейност да, да укрепи тази практика. чрез, е, като по такъв начин се е, засили стратегията за съгласуване с държавите членки. Е, докладчика също така изразява огорчението си, че има увеличение на неточностите в, неточности в информационната система по отношение на управлението на, на сградния фонд и насърчава службата да укрепи контрола си по наблюдението. Информационната система трябва да се подобри, да се развие допълнително, така че да осигурява а, надежден, надежна картина за всички а, разходи. Настояваме на редовен преглед а, на, на процесите. Второ, а, системи за мониторинг на всички разходи за сградния фонд и трето да се разработи политика, която да гарантира точен преглед е, и проследяване по-нататъчно на всички разходи. Също така трябва да изтъкнем, че службата за външна дейност трябва да намали, да намали общо средствата, които отиват за найем на, на делегации. Необходим, необходимо е да се развие експертния капацитет по отношение на управление на сградния фонд. Трябва да се излезе с средносрочна стратегия, където да се изтъкнат инвестиционните приоритети по отношение на закупуване и на, и на наемане на, на сгради. Като също се е, вземат предвид и разходите за персонал, за личен състав. Благодаря. Благодаря. Поглеждам към председателя на комисията по бюджети. Искате ли да вземете думата? Благодаря, госпожо председател. Аз съм до вас тази сутрин, за да кажа, че Комисията по бюджет и Комисията по бюджетен контрол трябва да работят заедно по този доклад на Сметната палата който е изключително интересен и искам да изразя признателност за анализа направен в него. При... Поздравявам и докладчика. По Европейската служба за външна дейност, заедно с колегите от комисията по бюджета, чийто член сте вие, госпожо председател, идват, постъпват редовно досиета за сгради на Европейския съюз в Токио, Пекин, Африканския рок. Дали не бива да се замислим за присъствието на външната служба извън Европейския съюз и на държавите членки извън Европейския съюз. Не е ли редно да има съвместно ползване, като приканим държавите членки да организират общи служби извън Европейския съюз? според мен е, има потенциал за економии и можем да приканим държавите членки е, да се замислят. Е, това разбира се не в нашите компетенции, но аз мисля, че това е дейност, която би била разбрана от гражданите. Как да се използват оптимално площите, извън Европейския съюз. Ние сме комисия по бюджета и от време на време сме отправили препоръки към Европейския съюз, към, към Европейската комисия, към съвета и държавите членки. Смятам, че има сериозен потенциал за реализиране на економии председателката. Да, напълно споделям а, вашето мнение. За съжаление, държавите членки като че ли са загубили амбицията за повече взаимодействия. Това е, е битка, която се води отдавна, но аз мисля, че можем да че би трябвало да водим а, а, битка, всички а, политици би трябвало да проявят повече кораж. Питам се каква инициатива бихме могли да предприемем. Може би да вземем една извадка отстрани, да видим какви са сградните възможности, които използват държавите членки за дипломатическите служби, а също така Европейската служба за външна дейност, за да се покаже какъв е реалният потенциал за економии. Е, няма защо да ни говорят за по-добра координация на политиките в Европейския съюз без да се обръща внимание на този аспект. Държавите членки би трябвало би трябвало държавите членки да бъдат подложени на малко повече натиск. Мисля, че колегите от националните парламенти биха могли да предприемат нещо. Това е, може би, единственият метод, който дава резултати. Заедно с това трябва да видим какво можем и ние да направим на ниво Европейския съюз. Сега няколко колеги са се записали за изказване. Колегата Стаховски е първия. Благодаря, госпожо председател. Няколко неща искам да кажа. При освобождаването от отговорност на службата ние изказахме критика по отношение на управлението на, на, на, на службата и днес отново изникват проблеми. Казахме, че няма дългосрочна визия в планирането. Няма дългосрочна стратегия, която да, да покаже, че тази служба на Европейския съюз е, има представа какво ще върши след 10 години или след това. И управлението на сградния фонд е от голямо значение. Ако няма дългосрочна стратегия и се наемат огромни сгради, какво става, когато тая мисия се, се изтегли от съответната страна. Трябва поне да има възможност да се, да се е, преотстъпи под найем или да се продаде, ако е закупена сградата. Вие казвате, че е неефективна системата на управление на сградния фонд. Какво мислите, че трябва да направи а, службата за външна дейност? Как може ли изобщо да действа при положение, че не може да си оправи сградния фонд? Представете си, че на една сграда е протекал покрива и никой не прави нищо, за да се ремонтира. Ако първоначално разходите за това биха били 50 хиляди, след като се изчака повече, те ще станат 100 хиляди. <laughs> Също може би някакси трябва да се да, да се създаде план за, за споделяне на, и на сградния фонд, и на, и на работници и служители, а, а, службата за външна дейност и други агенции. Има проблеми и в управлението на, на, на апартаментите, които се наймат в чужбина за служители. Мисля, че има редица мисии, които са безсмислени, като в същото време нямаме мисии, нямам делегации в страни, в които има нужда от това. Например, в Монголия, където има много проекти за развитие. В същото време имаме мисия в Хаити. трябва ли ни там мисия? Мисля, че бях трябва да поканим а, а, госпожа Могерини и, и, и да поговорим за това как се управлява службата за външна дейност. Благодаря. Госпожа Шмидт. Благодаря. Мисля, че трябва да разглеждаме въпроса малко по-диференцирано. Европейската служба за външна дейност встъпи във владение на огромен сграден фонд, но мисля, че през изминалите пет години можеше да поработи в някои области да постигне някакви резултати. Не е нужно да се създава изцяло нова система. Може да се възприемат и вече функциониращи и такива от миналото. Какво ме очудва във връзка с доклада? Само 84% от ръководителите на делегации, на които е било написано писмо с молба за информация, са откликнали на тази молба. Мисля, че когато човек ръководи делегация, от него се изиска информация, може поне да отговори. Това е най-малкото, което лично аз очаквам. Разгледана е извадка от 30 сградни досиета, но това е само една малка част от сградния фонд. Какво е положението с останалите сгради? интересуваме този въпрос. Би трябвало, според мен, в допълнение към тази извадка да се анализира още една, за да знаем какво е положението и с някои други делегации. В момента можем да си правим изводи само възоснова на тази извадка от 30 сграбни досиета. Можем само да допускаме възоснова на тази извадка какво е положението в останалите делегации, като допусканията ни може и да не са верни. Казахте, че са направени четири посещения на място. Как точно са били подбрани делегациите? На случайен принцип ли? Или са били приложени някакви критерии? Ако е имало критерии, какви са били те? Трябва да знаем това, за да си създадем представа тук в Комисията по бюджетен контрол. Според мен е добре да има ограничения за средното пространство в офис сградите на човек. Ако малко е надхвърлен таванът, според мен няма проблем. Няма проблем в държави, където цената на квадратен метър е ниска, но би имало проблем в държави като Съединените щати в Нью Йорк, например, или Швейцария, където цената на квадратен метър е три пъти по-висока, отколкото другаде. Тогава наистина трябва да се предприемат действия. Според мен не можем постоянно да твърдим, че не разполагаме с подходящите методи, че нямаме и достатъчно средства, за да създадем нови системи, че нямаме достатъчно служители. Повтаряме това, откакто съм тук. Не може постоянно да твърдим подобни неща. Живеем във високотехнологизиран свят. Много процеси могат да протичат и с помощта на информационните технологии може да използваме служителите си по места, така че да управляваме добре сградите на делегациите си по света. Защо? В продължение на 5 години не сме успели с помощта на информационните технологии да се справим с тези проблеми. Не може постоянно да твърдим, че няма служители, няма пари, че не могат да се предоставят служители и пари. Трябва просто да разполагаме с подходящите инструменти и последователно да работим с тях. Естествено е според мен да се следят и промените в цените на пазара на недвижими имоти. Дори няма нужда да обсъждаме този въпрос. Но ако не се прави това, то според мен може би не се и работи добре, не се изпълняват изискванията и не се постигат целите. Май доста дълго говорих и благодаря ви за вниманието. Господин Али. Uh, благодаря. Драги колеги, първо искам да благодаря за изчерпателния доклад, който представихте по отношение на управленията на, на, на, на сградния фонд на службата за външна дейност през 2014 година. Управлението на сградния фонд е, е нещо важно, защото от една страна е, то разходва 165 милиона от европейския бюджет. От друга страна, сградите е, са гаранция за, за нормални работни условия. Също така са и лицето на Европейския съюз в съответните държави. Искам да благодаря и на господин Чернецки, да го поздравя за доклада. Мисля, че в него са залегнали най-важните елементи. Както и препоръките, които се отправят по отношение на, на, на доклада за освобождаването от отговорност. Трябва да се засили контрола от наша страна. Трябва също да изтъкнем, че за да се повиши добавената стоеност, трябва да, да осигурим по-дългосрочни планове и да започнем да, да мислим в рамките на, на хоризонти е, от рода на 5 до 10 години, а не както е сега. В момента се планира единствено две години напред. Второ, трябва трябва много внимателно да се прецени кога си струва да се закупува недвижима е, собственост в зависимост от съответните пазари. И накрая искам да задам а, два въпроса към а, представителите а, на службата за външна дейност и комисията. Защо 84% от делегациите единствено са отговорили на анкетата, и също на каква база са избрани делегациите, които са проверени на място? Благодаря. Колегите Йонг, пите. Thank you very much, uh, Madam Chair. And... Благодаря, госпожо председател. И аз благодаря на Сметната палата за специалния доклад, който е много красноречив за област, в която Самите ние не можем да правим пространни проверки на място. Благодаря на докладчика, господин Чернецки. По общата дискусия, която започнахме, дали можем да убедим държавите членки да се ориентират към съвместно ползване на офис площите на делегациите и посолствата. Това е дискусия, която трябва да се проведе от националните парламенти. Първият въпрос, който би задал парламента в моята страна, е каква е ефективността на Европейския съюз и на службата за външна дейност. Ако искате да изградите връзка с държавите членки, трябва да се покаже, че има добра система за дългосрочно планиране, както казаха големите. Има такава система, която е добре изградена в различни страни. Обединеното кралство, например, там има много добро планиране по отношение на планирането. Може би не всичко е много гладко, но ако искате една държава членка да се откаже от собствената си система, за планиране и да се присъедини към европейската, трябва да има добре разработена европейска система за планиране. Имам въпрос за делегациите в Нью Йорк и Женева. Виждаме, че там площа е много повече 100 квадратни метра за служител, доста повече от норматива от 35 квадрата. Има и заседателни зали. Разбирам, че 35 квадратни метра включва и общите помещения. Искам да попитам сметната палата. Какво е обяснението? От Женева разбрах, че е и имало делегация на съвета преди Лисабонския договор и създаването на службата за външна дейност. И имало делегация на комисия. Те са били едни до други. Двете делегации са обединени. И количество и площа не се е запазила. Ето защо виждаме подобно увеличение на площа, което не е разбираемо за гражданите. Така че, ако може Сметната палата да ни каже как е, оценява обяснението на службата за външна дейност, а именно, че заседателните зали водят до увеличаване на общата площа и накрая – би било полезно докладчикът да включи няколко препоръки за отделни делегации. Едно е да се планира за бъдещето, но е напълно възможно, ако има разлика между нормативите и практиката, е възможно да се наложат неотложни и спешни мерки. Имам предвид по-конкретно Женева. Колегата Аяла. Благодаря, госпожо председател. Очевидно съм съгласна с идеята, да преминем към стратегия да убеждаваме държавите членки, за да приемат те външното представителство на службата за външна дейност като тяхно собствено. Това би било полезно не само по економически причини, да вземем Испания за пример, би, то е важно и по други причини. Много е важно европейските граждани да имат достъп до някакво представителство, дори и тяхната страна да няма исторически връзки с определена държава и да няма дипломатически сгради в тази столица. И от гледна точка на сравнителната стратегия, може би ще бъде възможно да работим заедно с държавите членки, и да ги убедим да предприемат нещо по въпроса за площа на сградите, за да се формулира някаква препоръка и нещата да станат по-ясни. Сравнителното проучване показва, че е разумно да, за, да, се, да се премине към съвместно ползване на сгради. Надявам се, че онова, което чухме, ще бъде полезно, ще, то ще осигури прозрачност за начина по който се използват сградите и в крайна сметка ще се стигне до по-рационално използване на сградите. Много се радвам, че това ще има отражение и върху околната среда. И разбира се, възниква и въпросът за сигурността. Аз самата съм живяла в подобни делегации, които са били подложени на натиск в Северна Африка, в Машрека. Имаше сериозни оперативни проблеми. Просто защото сградата не отговаряше на нашите изисквания а, към сграда, на Европейския съюз. Радвам се, че господин Чернецки повдига конкретни въпроси, за да се вземат така че да се вземат предвид препоръките на посланниците понякога. Те повдигат въпроси, които не винаги са свързани с сигурността. Когато говорим за трети страни, въпросите на сигурността са много важни. Благодаря ви. Аз също искам да задам няколко въпроса на представителите на Сметната палата и на СВД. Към представителите на Сметната палата. Благодаря ви за отличната точна работа. Има обаче някои статистически данни, които не ни предоставяте, а именно площа на човек в офис сградите. Тя е 41 квадратни метра вместо 35 с почти 20% повече. Допълнителните разходи са, поне аз така пресметнах, 76 000 евро на сграда в рамките на една година. Поправете ме, ако бъркам. Искам да знам точно какви са допълнителните разходи, проистичат по-голямата средна площ на човек в офис сградите. Второ, работили ли сте по въпроса за управлението на жилищните сгради на делегациите? Може ли да очакваме документ от вас по този въпрос? Знаем колко много служители на Европейския съюз работят в трети страни. Изключително високи са разходите за жилищното им настаняване там, за охраната на сградите, например. Не би ли трябвало да се предоставя на служителите еднократна сума, за да си намерят подходящо за тях жилище? Доколкото знам, в някои държави, някои от служителите в делегациите имат жилища от по 200 квадратни метра. Въпрос към СВД. В доклада се заявява, че 20% от недвижимото ви, им, недвижимото ви имущество не се използва. Има обяснения за това в зависимост от мястото на съответната делегация, но това според мен не са удовлетворяващи разяснения. 20% от сградния ви фонд в трети страни не се използва, при това вече от много дълго време. Тревожно е според мен, че никой в продължение на доста време не се е погрижил за този проблем. Другият ми въпрос е свързан с офис сградите. Офис сградите са от значение за престижа на дадена организация. В началото когато пристигнах в Брюксел, разгледах офис градите тук от чист интерес. Доколкото знам, колкото повече прозорци има една офис града, толкова по-голям е престижът на организацията. Същото е и с големината на офисите. Как да разрешим проблема с големината на офисите? Доколкото знам също така е установено и чудесно взаимодействие с някои държави членки. Как смятате да продължите работа в тази област? Добре дошъл на господин Девита. Поздравявам ви с встъпването ви на новата длъжност. Съжалявам, че предстои за първи път да ни докладвате по толкова тежка тема. Сигурна съм обаче, че ще имате отговори на въпросите ни. Thank you very much, Herman. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, както казахте, задачата е трудна и респектираща. Няма да се връщам на доклада. Ние приехме почти всички препоръки. Ще се спра само на някои от направените изказвания. Най-напред съвместното ползване. Да, това е много важно. И обсъждаме този въпрос с държавите членки. В петък разговарях на среща с министри на външните работи но това не е лесен проблем. Държавите членки си имат различни правила и различни приоритети. Целта ни е ясна, но решението няма да може да се намери много бързо има възможност и за съвместно ползване с други организации. В процес сме на подписване на подобно споразумение с ЕКО, с Инвестиционната банка. Искаме да има гъвкав подход към съвместното ползване на сградите в различни части на света. Ние можем да предоставяме сградите, държавите членки, охраната. Трябва да подхождаме творчески и определено това е един от нашите приоритети. Освен това, имаше редица изказвания за дългосрочното планиране. В идеалния свят това е прекрасно в действителността се ограничаваме до средносрочното планиране по различни причини. Първо, непредсказуемата ситуация в редица страни, което затруднява дългосрочното планиране. Понякога и приоритетите се променят и службата за външна дейност отговаря за делегациите, но приоритетите на комисията могат да продиктуват прехвърлянето на 8 или 10 души от едно представителство в друго. Това влияе и върху сградите, жилища, офиси и така нататък. Смятаме да реализираме е, редица от препоръките, по-конкретно са информационната система до края на годината ще влезе в експлоатация нова система. За съжаление обаче не можем да е, се справим с течове с информационна система. Имаме нужда от е, повече ресурси, Необходимо е да се следят данните. Трябва да оказваме натиск върху делегацията, за да получим информацията, която ни е необходима. По някои от другите коментари ситуацията в Нью Йорк и Женева и има голям брой заседателни зали, които се използват от държавите членки. През септември ще бъде седмица на общо събрание на ОНЕ и там ще се провеждат традица координационни заседания. Същото е и в Женева. Ние не можем да не осигурим информация възможностите за служителите. Що се отнася до площа и квадратните метри на норматива определено службата за външна дейност през 2013 година площа, нормативът спадна от 41 на 39. Що се отнася до прозорците, това въжеше в миналото, но в момента хората, броят на хората в сградите са, се увеличава и не виждам защо това да не е така и в делегациите. Отбелязах също така и коментарите за неизползваните офис площи. Трябва да разгледаме всяка конкретна ситуация сама за себе си. Понякога дадена сграда е била изоставена по съображения за сигурност. Понякога се оказва, че е невъзможно тя да бъде продадена или дадена под найем – и това е въпрос от общ характер, с който ще се занимаем с колегите, защото е неразумно да притежаваш имущество, което не се използва по 20% само това въжи само за офисите, които, принадлежат, които ни принадлежат, но не е задължително да са неизползвани. Сега приоритетите на нашата делегация. Да, това е въпрос, на който трябва да се обърне внимание заедно с държавите членки. Дали трябва да намалим или да закрием някои служби. Всичко е свързано с политическите приоритети. И това е въпрос, който не е в моите възможности. Това, което ние можем да направим е да използваме максимално рационално средствата, предоставени на разположение. В крайна сметка това са обществени средства. Това е един от моите приоритети и се надявам, че в бъдеще ще мога да докладвам за постигнат напредък. Благодаря. Благодаря ви за информацията, но искам да се върна на някои въпроси, на които не отговорихте, които според мен заслужават отговор. Например, защо само 84% от ръководителите на делегации са отговорили на писмото на Европейската сметна палата? Останалите не са щели за необходимо ли да отговорят? Според мен всички би трябвало да отговорят, тъй като са служители на Европейския съюз, представляват Европейския съюз. Не разбрах освен това какво ще се предприеме в бъдеще. Вие сте новоназначен на тази длъжност. В Германия казваме, че новите метли метат по-добре. Какво смятате като новоназначен на тази длъжност да предприемете? за да отстраните многобройните нередности. Доколкото разбрахме, към края на тази година ще бъде въведена нова информационно-технологична система, но нямаме сигурност, нямаме гаранции, че с нея ще се постигнат по-добри резултати. Какво точно ще се промени, какво ще се подобри в резултат от въвеждането на тази система? Освен това, искам да знам какви конкретни действия смятате да предприемете, за да работите по констатациите от този доклад. Thank you, Chair. Um, Uh, Благодаря, госпожо председател. Информационно-технологичните инструменти, които се използват сега, ще бъдат заменени от инструмент, който ни дава възможност да планираме, контролираме по-добре ситуацията и да извършваме по-добър мониторинг. Трябва да се актуализира настоящата информационно-технологична база данни, но една база данни зависи от информацията, с която се захранва. Затова трябва да сме по-дисциплинирани, както в централата, така и в делегациите, ако искаме системата да работи. Трябва да направим и преглед на положението в делегациите, като вземем предвид критиката на Европейската сметна палата по отношение на някои от тях – по въпроса за броя отговори, постъпили от ръководителите на делегации на въпросите на Сметната палата. На тях се пада отговорността да дадат отговор. Съгласен съм с вас, че в случая всички е трябвало да дадат отговор, тъй като въпросите са били поставени към институцията, Отговорността се пада и на службата, тъй като тя отговаря за управлението и поддръжката на сградите на делегациите. Това мога да ви кажа за момента. Вече разполагаме и с пилотен проект за делегациите. Той следва да допринесе за предоставянето на повече помощ на делегациите по административни въпроси, свързани, например, с найема, с лизинга. Ще обсъдим въпроса с ръководителите на делегации по време на ежегодната ни среща през месец септември. По някои от препоръките сме готови да предприемем действия, да подобрим ситуацията. Всъщност вече работим по някои от тези препоръки. Например, да осъществяваме по-добър мониторинг. Работим активно Установили сме контакт с държавите членки и други организации. Трябва да работим за повече съвместно ползване на помещения и сгради. Това е част от решението. А по въпроса за площа на човек, тук трябва да вземем предвид и жизнения цикъл на сградите и резиденциите на делегациите. Това ще е и част от средносрочния план, който възнамеряваме да изготвим. Господин Артюи. Ли... За делегациите, които не са отговорили, може би Сметната палата би могла да ни предостави списъка с делегациите, които не са отговорили и да се обърнем към тези делегации, за да, ви, за да ги приканим да отговорят и да видим защо не са отговорили. Госпожо председател, вие казахте, че националните парламенти трябва да бъдат включени. За да бъда по-конкретен, мисля, че през септември ще има междупарламентарна седмица. Бихме Тези срещи често са формални и разочароващи. Не можем ли да, по, да поискаме в дневния ред да се включат тези теми? Да пишем на колегите си, които ръководят бюджетни комисии, финансови комисии в националните парламенти и да споделим с тях този проблем, а именно съвместното използване на недвижими имоти извън Европейския съюз. И по време на тази интерпарламентарна седмица можем да включим тези въпроси в дневния ред, така че да могат да се формулират заключения и да бъдат предоставени на държавните и правителствени ръководители, за да се окаже натиск и в крайна сметка нещо да се промени. Чудесна идея, казва председателката. Мисля, че трябва да подготвим тази седмица със съвместно проучване на трите комисии бюджет, бюджетен контрол и външни отношения. Да видим кои държави членки имат посолство и можем да преговаряме да им покажем какви средства могат да се економисат, ако се предоставят а, тези инструменти. Поискахте думата, заповядайте. Благодаря. Госпожо председател, господин председател, да. Ако Хубаво ще бъде да ни се предостави списъка на държавите, които не са отговорили. Искам да кажа също така, че имаме една таблица, което отразява а, посолствата на страните, които присъстват а, в страните извън Европейския съюз. Очакваме списъка. Добре. Господин Русо от Сметната палата. Какъв е вашия коментар? Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да отговоря на председателя на комисията по бюджет. Съгласен съм, не мога да не се съглася с това предложение като представител на Сметната палата се присъединявам изцяло към това предложение за нас като аудитори. Смятаме, че е много важно да се предприемат мерки е, и да се предприемат действия спрямо по-високите политически равнища. Разбира се, хубаво е да се поиска информация от различните заинтересовани страни. Също така трябва хубаво да се засили сътрудничество между държавите членки и Европейския съюз за съвместно управление на делегациите с националните посолства, по-конкретно в областта на сградите. Но може би Има е, и един аспект. Всички сме съгласни, че съвместното ползване на сградите от посолствата и представителства на Европейския съюз е, е, е много ефективно. Всички сме съгласни с това. Очевидно е необходимо да се подобри координацията и се надявам е, ръководството на присъстващите в служби да са отбелязали. Сега за отговоря на госпожа Гресле за разходите за офисите. Не знам, мисля, че сме посочили в бележка под линия 16 общата стойност, общите разходи за наемане на офис за делегациите и квадратните метра на човек – Разбира се, има какво да се усъвършенства и цифрата трябва да се умножи по 6, за да видим каква е разликата в разходите между 35 квадратни метра, което е според правилата и действителността, а именно 41 квадратни мерка, що се отнася до управленията на жилищата. Докладът посочва, че политиката на службата е да се откаже от управление на жилищата. Това предполага твърде много човешки, финансови и технически ресурси. И новата политика е насочена към възстановяване на разходите на служителите, които сами търсят жилище. Това е новата политика политика, новата насока, в която се върви. Ще се опитам да обобщя някои от другите основни въпроси. Планирането, например, аз мисля, че е ясно, че Сметната палата държи на становището си, че средносрочното планиране е практика, която трябва да се следва, защото по този начин се управлява се управляват най-добре различните аспекти на администрацията. В доклада се отчита, че има политически съображения, политически промени, които затрудняват, които не се подават на планиране и днес, но за съжаление това засяга не само представителството извън Европейския съюз, но и представителство, но и делегацията в Европейския съюз, са по-конкретно сигурността. Да? Що се отнася до извадката, Те, тя не е случайна. Тя е направена в съответствие с, с добрата практика за осъществяване на одит. Прави се статистическа е, извадка на сгради възоснова на информационна система, която използваме. Заедно с това е изпратен и а, въпросник на делегациите, за да имаме пълна а, представа въпреки че не всички ръководители на делегации отговориха. Също така бяха проведени и посещения на място.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 съвместно ползване. Що се, що се отнася до площа и ресурсите, това е въпрос по-конкретно за Нью Йорк и за Женева, който беше обсъден. Някои въпроси се дължат на, на това, че проблемите са наследени от миналото. Понякога това има служители на комисията, които работят в тези сгради, но в Женева без съмнение площа превишава норматива. Европейският съюз ще играе все по-голяма роля в, в международните отношения спрямо държавите членки. Председателя на комисията по бюджета обоснова тезата за интеграция и за съвместно, за съвместно ползване на различните ресурси. И, и информационната система, да, има а, проблем. Трябва да се предприемат а, стъпки и Сметната палата ще следи ситуацията и по-конкретно тези специфични въпроси. Още от сега се радваме колегата Хейс. Very briefly, President, um... Съвсем накратко, госпожо председател, благодаря на докладчика, благодаря най-вече на Европейската сметна палата за работата в тази важна област. Две бележки само ще направя. В миналото, в Министерството на финансите в Ирландия, отговарях за намаляването на разходите ни за сградния фонд. Наскоро бях в Африка, в Еритрея. Имах възможност да се запозная на място с работата на една от делегациите на Европейския съюз. Бях впечатлен от начина по който ме приеха, от начина по който възприемат работата ми като член на Европейския парламент. Само 4 от общо 28 държави членки бяха представени в Еритрея, но Германия, Великобритания, Италия и Франция, а работата ни в Еритрея е от ключово значение, например за бюджета ни за развитие. Изключително важна е работата, която вършат делегациите ни, най-вече в по-бедните държави по света. Затова е изключително важно те да бъдат настанени при добри условия, както в офис сградите, така и в жилищните си сгради. Никога няма да се намалят разходите за недвижима собственост, ако не се приложи общ подход. Тоест, приоритета трябва да е не само на службата за външна дейност, а на цялата Европейска комисия. В противен случай няма да съкратим разходите. Освен това, никога няма да съкратим разходите, ако нямаме точна информация Немалко делегации не са предоставили необходимата информация. За това трябва да се работи по този въпрос, както казахте и вие, госпожо председател. 80% от сградния ни фонд са наети сгради. Това е доста висок процент. Процентът трябва да е около 45%, ако искаме да намалим разходите си. В развиващите се страни Имаме много висок бюджет. Например, 240 милиона ще се заделят за Еритрея по Европейския фонд за развитие през следващия програмен период. Правителствата на тези държави, тъй като получават толкова много средства от нас, трябва да предоставят и сгради на делегациите ни. Освен ако не си поставяме цели година по година за намаляване на разходите за недвижима собственост, няма да постигнем нищо. Това трябва да се предприеме на ниво комисия. Не може да стоварим отговорността само върху службата за външни действия. Трябва също така да се направи сравнение и с подобни на службата организации. Не знам дали разходите от 165 милиона евро съответстват на размера на организацията. Трябва да се направи сравнение с други подобни организации. Трябва да използваме също и онова, което, с което разполагаме на ниво държави членки. Някои по-малки държави членки биха искали да бъдат представлявани в развиващите се страни по света и биха могли да използват сградите на делегациите там. Предложението за съвместно ползване е много разумно. Когато имаме възможност по-нататък през тази година, трябва да повдигнем този въпрос на срещата си с националните парламенти. Благодаря. Много предложения бяха направени. Мисля, че сега трябва да предприемем нещо конкретно. Господин Русо, моля да ни дадете списък на тези ръководители на делегации, които не са ви изпратили отговор. Ако това, ако ви позволява това съвестта ви на аудитор. Службата изразходва 53 милиона евро за офис сгради на делегациите. Ако площа на човек в офис сградите е била винаги 35 квадратни метра, то сте ще ли да спестите 7,8 милиона евро. Това са моите изчисления. Тези допълнителни разходи ще са на лице всяка година. Тоест, ако продължаваме по същия начин, всяка година ще изразходваме по 8 милиона в повече. Мисля, че си заслужава да се работи за съкръщаването на тези 8 милиона. Затова предлагам на господин Артюи през месец март или април отново да проведем заседание с комисията по бюджети, отново да поканим представители на службата и на Европейската сметна палата, за да ни кажат какво точно е било предприето, за да се съкратят тези 8 милиона годишно. Би ми се искало да организираме тази среща. Ще помоля служителите на секретарията да направят всичко възможно, за да я организират. Мисля, че ще трябва да продължим да следим положението и да работим. Категорично настоявам за това. Имате думата. Споделям заключенията ви, госпожо председател. Ще поговорим с докладчиците, с представителите. Ако сте съгласна, можем да информираме своите колеги с помощта на колегите, на колегите от АФЕД можем да информираме колегите от националните парламенти, за да включим този въпрос в дневния ред на интерпарламентарната седмица с една резолюция, евентуално съвместна на Европейския парламент и националните парламенти. Това би било нещо ново за такава на тази интерпарламентарна седмица, която си е, остава много формално е, начинание и много често хората от националните парламенти се питат е, за какво са дошли. Благодаря на представителите на Сметната палата и на службата за външна дейност. Казах, че ще се видим отново. Това не бе заплаха, а по-скоро обещание. Ще ви придружаваме по пътя, по който сте поели. Благодаря ви за участието. Продължаваме с дневния ред на Комисията по бюджетен контрол. Приключихме съвместното заседание. Wir machen weiter mit dem nächsten Tagesordnungspunkt. Продължаваме с следващата точка от дневния ред. Фонд Солидарност на Европейския съюз. Оценка. Докладчик е господин Вали. Веднага ще му дам думата, за да ни представи становището си. Моля също за тишина в залата. Марко, имаш думата. Благодаря, госпожо председател че ще изчакам няколко секунди, докато колегите напуснат залата. Може би да помолим за тишина и уважение. Благодаря, госпожо председател. При подготвяне на този доклад изпазва годишния доклад на Европейската комисия за Фонда за солидарност. Но тук се натъкнах на първата изненада. Годишният доклад от 2014 година говори за 7 заявки. 7 получиха финансова помощ на стойност 120 милиони. Плащанията са 400 милиона. Тук се включват и заявки от 2012-2013 година, независимо от високите суми. Докладът е от 11 страници. Тук са обобщени получените заявки и с много кратко внимание е отделено на наблюдението. Втората изненада е когато установих, че информацията за използваните средства не е публична. Не знаем така точно са използвани средствата, нито пък какви са резултатите. Нещата не винаги вървят добре. Например, в доклад с 2014 година Европейската комисия казва, че е възстановила 600 хиляди евро за средства, възстановени за след наводнение. Също подобна е ситуацията в Гърция. Не ме изненада доклада на Сметната палата за средствата дадени на Италия след земетресението в Абруцо. Искам да напомня, че Европейската комисия прие изключение, което, предвижда, което не предвижда създаването на трайни жилища. Проектът получи 350 000 евро и това не тези е, след срутването на един балкон през септември 2014 година започна разследване и там имаше 37 предписания. Оказва се, че мафията е участвала в доставката на материали. Оттам и завишението на цената не бях очуден и от факта, че правилата за тръжните процедури се нарушават. Виждаме същото и при средствата за беженците. Не можем да допуснем правилата да се нарушават още по-малко участване, навлизането на мафията в. Ето защо и трябва да има ясни правила за обществените търгове. Включих няколко въпроса, които според мен са много важни. В един от тях се настоява докладите на държавите членки да бъдат публични, достъпни не може да има контрол без пълна прозрачност. След това искам Европейската комисия да ни обясни по какъв начин новия регламент решава проблемите, посочени от Сметната палата за използването на средствата в Абруцо. Освен това, трябва да има система, която да упростява системата за природни бедствия, да бъде по-лесна оценката и има национален план за управление на бедствията да се предвидат договори при извънредни ситуации с изграждане на временни жилища. Искам да напомня, колеги, че срока за внасене на изменение 20 е юни 12 часа. Благодаря на колегите а, за идеите, които ще ми представят. Yeah, can I uh, thank the rapporteur for uh, uh... Благодаря на докладчика за доклада. Аз също подкрепям фонда Солидарност. Разбира се, обаче има и сериозна бюрокрация около него. Често пъти твърде дълго време отнемат плащанията, така че е, да, трябва да се подобри функционирането му. Затова приветствам доклада и препоръките за, за подобрения както и за допълнителни проверки. Приветствам допълнителното упростяване на процедурите. Мисля, че от това ще спечели фонда. И мисля, че това също ще насърчи повече държави членки да, да участват, да кандидатстват за финансиране от, е, от фонда, в това число е, Обединеното кралство. Разбира се, трябва да сте член, държава членка на Европейския съюз, но аз се надявам, че ние ще останем такава. Мисля, че Великобритания само два пъти е кандидатствала за финансиране от фонда Солидарност. Мисля, че това е нещо, с което трябва да се гордеем. Мисля, че доклада обаче е малко италиано, италоцентричен. Малко, твърде голям акцент има върху това. Има и други региони, в крайна сметка, в Европейския съюз. Така че не знам дали господин Вали е, има възможност да се запознае и с, с други региони, така че да включим в доклада примери от други държави членки, не само от Италия. В доклада си господин Вали също споменава липсата на прозрачност и предполагам, че това е вярно, но не виждам никакви примери. ако може господин Вали да посочи точно къде е тая липса на прозрачност. Естествено, това е въпрос, който можем да зададем и на Сметната палата и на комисията днес. Смятате ли, че е прозрачно финансирането или смятате, че има какво да се желая. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Аз говоря от името на госпожа Фонтен. Тя се извинява, че не е в състояние да присъства на, на заседанието по време на този дебат. За съжаление, тя е в болничен и нямаше как да пътува. Та от името на госпожа Фонтен искам да благодаря на докладчика за проекта становището. Аз съм съгласен с господин Вон. А, това е един чудесен текст. Много са силни моментите, свързани с превенцията на риска. Трябва с фонда Солидарност да е в състояние максимално бързо да е в състояние да се мобилизира в случай на природни бедствия. Според Сметната палата, обаче е, фондът не осигурява бързо реагиране. Времето между кандидатстването и реалното финансиране обикновено е една година отнема. Трябва да се намали бюрокрацията, да се оптимизира е, функционирането на фонда. Съгласни сме с е, докладчика. Това е по-специално, което се казва в седма точка по отношение на, на е, регионалните природни бедствия и трудностите, които проистичат от там. Бихме искали също да изтъкнем, че по регламент някои видове природни бедствия някои природни бедствия, е, преди тях е, отнема време преди да може да се установи какви са е, щетите. Например, пожари и наводнения. По отношение на 12-та точка имаме известни тревоги. Създаването на синергии между структурните фондове винаги е нещо положително, но а, тук говорим за един фонд, който, който има за цел да, да, да осигури бързо действие, бърза реакция при природни бедствия. Това са действия, които няма как да се финансират от други е, финансови инструменти. Именно това е предназначението на, на, на фонда. Може би, може би могат понякога да се използват е, едновременно различни фондове, по такъв начин да се намали случ... броя на, на, на грешки, но, но трябва, трябва да видим как е, ще се прилага всъщност на практика новия регламент. Още веднъж ви благодаря. Благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка. Надявам се, надявам се да, да е плодотворно сътрудничеството ни по това, по това досия през едните няколко седмици. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. И аз искам а, да похваля господин Вали. Мисля, че в а, документа се изтъкват основните елементи, как, както, както предимствата, така, така и това, което трябва да се коригира. Фонда Солидарност е, е, е, е нещо, което определено е необходимо, най-вече е, в случай на, на природни бедствия. Някои колеги вече казаха това, но аз искам още веднъж е, да, да изтъкна нещо. Бавят се плащанията понякога, и освен това, средствата, които се предвиждат при е, природни бедствия, са е, много ограничени. Например, през 2014 година в Словения имаше природно бедствие и щетите а, е, бяха в размер 500 500 хиляди, а пък единствено 4% от щетите бяха покрити от фонда. И а, финансирането, средствата дойдоха една, една година по-късно. През 2015 година, март месец. Да. Не съм убедена доколко е ефективен фонда изобщо при, при работата, която е необходима по последиците от природни бедствия. Мисля, че трябва да се усъвършенства системата, трябва да се направи нещо по отношение на критериите, е, които се използват за определяне на размера на средствата при природни бедствия. И аз искам да кажа нещо. Според мен колегата е изготвил отлично становище. Поздравявам ви. Наистина очертавате основната цел на Фонда за солидарност. Той трябва да ни даде възможност да предприемем бързи действия в случай на бедствие, но едновременно с това да можем и добре да отчетем, да обясним действията си. Знаем какво се случи в Абруцо по време на земетресението там, знаем какво се случи и по време на пожара в Гърция. И в двата случая нямаше прозрачност. След бедствието не се знаеше кой е получил средства и за какво. Радвам се, че обръщате внимание на този важен проблем в доклада си. Защо е необходимо толкова време за извършването на плащанията? И аз искам отговор на този въпрос от страна на комисията. Разбира се, необходимо е да се предоставя извънредна, незабавна помощ. В момента в Германия гражданите получават плащания в наличност от правителството след наводненията там. Бяха изплатени 15 000 евро. Това е минимума, който можем да предоставим на дънакоплаците. Сред нас е госпожа Аята от Генерална дирекция регионално развитие на комисията. Тя е ръководител на отдел изграждане на капацитет в Юго-Источна Европа. Благодаря, госпожо председател. Искам първо да ви благодаря за интереса, който проявявате по отношение на фонда Солидарност. Както бе изтъкнато вече, това е един много важен инструмент, който, който допълва усилията на държавите членки и регионите в случай на, на природни бедствия най-вече. Няколко неща искам да кажа. По отношение на проблемите, които се изтъкват, Например, дейностите в Бруци, това, което говорихме и за 2012 година, проблемите в миналото изобщо. Това е нещо, което сме обсъждали много обстойно вече, в това число и, и при вас, и в парламента. И нещо много важно е, че винаги, когато са били констатирани а, слаби, слаби места, недостатъци, те, те са били коригирани, те са били поправени. В момента имаме чисто нов регламент за, за дейността на а, фонда. И там са залегнали всички нови интервенции от 2015 година. Много, много ясно е разписан, много ясни са промените в регламента в сравнение с стария. По отношение на миналите периоди, по обществените поръчки, които са а, ползвани, това, че в миналото са ползвани някакви спешни източници на, на, на финансиране. Всичко това е управено, вече не е проблем. В Италия също е променено законодателството. Вече в Италия не могат да се използват е, спешни източници на финансиране, трябва да се ползват нормални обществени поръчки при, при възстановителни дейности. Сега, на, нека да кажа няколко думи за новия регламент. Първо, смятаме и вярваме, имаме даже ясни сведения, че критериите за кандидатстване са по-ясни сега. А, вече има и критерии за регионални бедствия. Те са абсолютно ясно написани сега. Просто измервате процента щети а, като процент от а, БВП. В миналото имаше редица противоречия с, а, по, по отношение на, на кандидатстването страна на региони. През 2015 година всичките молби от региони са, са одобрени от комисията. Не защото сме станали по-отстъпчиви, а защото правилата вече са много по-ясни. Второ, Новия регламент се прилага заедно с новия финансов регламент, в който се в който са установени правилата за споделяне на отговорности за, за, за при финансирането на бедствия. Аз... Докладчика спомена а, земетресението в Емилия Романия. Всичките доклади, които получаваме от националните компетентни органи, се оценяват от нашите аудитори и смятаме, че те са много добре написани. По отношение на прозрачността, някои от вас казаха, че няма достатъчно прозрачност. Бих искала допълнително да обсъдя това с докладчика или с е, други от вас понеже ние а, полагаме голямо усилие да оповестяваме всичките данни. Сега сме изготвили доклада за 2015 година, още не сме го публикували, ще излезе през лятото. Там имам там са залегнали всички данни за това, което е станало през 2015 година какво е изразходвано, как е изразходвано, всичко това се оповестява по много ясен начин. И последно, което казахте, че е, се бавят плащанията. Че в Словения плащането е извършено една година след настъпилото бедствие. Това е вярно. Но също така знаем и каква е причината за това. Знаете, че средствата в фонда и са извън бюджетни. Така че ни трябва коригиращ бюджет от бюджетния орган, за да се осигурят средства. И това е, това е дълга процедура. има 10-седмичен период, в който се дава възможност за парламентарен контрол на национално ниво. Просто така е, е проектиран инструмента от законодателя, от законодателните органи. Такива са правилата и те трябва да се следват. Така че фонд Солидарност не е инструмент за бързо реагиране. Това е инструмент, който цели да допълни усилията на регионите и на държавите членки. Това е погрешно схващане, ако мислите, че това е инструмент за бързо реагиране. В момента вече в новия регламент се предвиждат и е, авансови плащания. Това до някъде компенсира забавянето. Авансово плащане може да се извърши незабавно без да се чака а, процедурата за, за коригиращия бюджет. Тоест незабавно се дават средства на държавата членка или на региона, който е засегнат. Та, мисля, че новият регламент има много положителни страни. Естествено, трябва ни повече време, за да го оценим по-цялостно. Няма да кажа, че ни трябват повече бедствия, поне ни трябва време. Трябва време обаче. Може би има нужда от повече разясняване как работи инструмента и как трябва да работи И може би някакво недоразумение има, защото ние определено се опитваме да оповестяваме публично всички данни, с които разполагаме. Благодаря. Докладчикът иска ли да вземе думата? Заповядайте. Рапидисима. Един бърз въпрос към комисията. Ако правилно разбрах, казахте, че при изнаредна ситуация е възможно да се е, поиска от комисията списък. Има ли някаква процедура, която можете да ни представите? Как сте изчислили дефицита за моята страна, за да се направи, да се предприемат неотложни действия? Ще отговоря на италиански. Всъщност аз говорих за една възможност предвидена в регламента за фонда за солидарност. Там е предвидено, когато постъпи заявка и тя се одобри от комисията, е възможно да се даде аванс, да се изплати аванс – преди да се предостави пълния пакет в съответствие с финансовата процедура. Това, тоест, това е. Това няма нищо общо с процедурата за дефицит така, отбелязвам всички изказвания на колегите и на комисията. Очевидно има обща воля Фонда за солидарност да бъде максимално упростен от гледна точка на достъпността. При извънредна ситуация средства трябва да могат да се предоставят бързо Господин Дерек каза, че докладът се спира твърде много на Италия, затова очаквам и вашите идеи, вашите изменения, за да се допълни доклада с примери от други страни, що се отнася до липсата на прозрачност информацията за предоставени средства не е предоставена публична. Може би това е искане, което трябва да отправим към държавите искания. Вярно, трябва да помагаме при извънредна ситуация, но понякога организираната престъпност навлиза в търговете и не искаме обществените средства да се не би трябвало върху тях да слага ръка организираната престъпност. Има много случаи, като беженците, природните бегатствия. Трябва да си изградим антитела срещу организираната престъпност. Благодаря на колегите и очаквам вашите предложения. Благодаря. Въпросът е, госпожо директор Аята, дали бихме могли колкото се може по-скоро да получим доклада за фонда Солидарност, за да можем и да го използваме така или иначе, докладът скоро ще бъде публикуван. Би било много хубаво да го получим обаче още сега. Възможно ли би било? Uh, Ние си свършихме своята част от работата. Сега докладът е в процес на приемане от комисията. Знаете какво включва цялата тази процедура. Докладът трябва да бъде преведен, писмено и така нататък. Генерална дирекция регионално развитие вече свършила своята част от работата, но ще видя какво можем да направим, за да стане този доклад публично достояние, колкото се може по-скоро. Благодаря ви. Знам, че не зависи изцяло от вас, но би било много добре ние да получим един екземпляр по-отрано, за да можем и да актуализираме информацията. Следващата точка от дневния ред – размяна на мнения за проекта Кастор, като част от инициативата Облигации за проект. Преди да започнем дискусията по тази точка, приветствам представители на Фундация от Латинска Америка. Добре дошли на нашите гости. Радвам се, че сте тук. Желая ви ползотворен престой в Брюксел. По молба на координаторите включихме инициативата проектни облигации в дневния си ред. Сред нас са двама представители на Европейската инвестиционна банка, господин Раян и господин Валентин. На кого от вас да дам думата, за да ни представи проекта Кастор? Колегата Вали искаше да вземе думата. Кормак Мърфи от Европейската инвестиционна банка ще започна с презентацията ни. Проектът Кастор бе иницииран в контекста на инициативата проектни облигации до 2020 година, съвместна инициатива на Европейския съюз и Европейската инвестиционна банка. Ще се спра върху помощта, която предостави Европейския съюз за тази инициатива. Искам да отбележа също, че инициативата проектни облигации бе представена преди няколко месеца на Комисията по, а, на комисията по бюджети на Европейския парламент в рамките на обичайната процедура по отчитане. Какъв е контекстът на тази инициатива? Първоначалната и цел бе да се финансират дългосрочни инвестиции в инфраструктура в Европейския съюз, като се комбинира финансиране от Европейския съюз и от Европейската инвестиционна банка. Целта бе да се включат инвеститори в дългосрочен план, като например пенсионни фондове или застрахователни дружества с цел финансиране на инфраструктура в Европейския съюз. Пилотната фаза по проекта започна през 2012 година и продължи до края на 2015, началото на 2016 година. Бяха финансирани 10 проекта. 7 от тях бяха финансирани от бюджета на Европейския съюз. 3 проекта бяха финансирани без финансиране от Европейския съюз, т.е. изцяло от Европейската инвестиционна банка. Защо? Защото наличността на финансиране за програмата бе ограничена в зависимост от конкретния сектор. Имаше тавани за отделните сектори. Секторът на енергетиката бе с най-малък дял от 10 милиона евро. За транспорта пък бяха заделени цели 200 милиона евро. Последиците от това бяха, че някои проекти в областта на енергетиката бяха финансирани от Европейския съюз, а други от Европейската инвестиционна банка. Сред тези проекти са проекта Кастор в Испания и два проекта в Великобритания бяха емитирани облигации в размер от 1,4 милиарда евро бе емитиран и ам, второстепенен дългов инструмент 5,2 милиарда евро бе размерът на емитираните облигации, над 7 милиарда евро бе стоеността на финансираните проекти. Тук виждате кратко обобщение на проектите. Първият проект бе проектът Кастор в Испания. Той бе последван от проекти в Белгия, Германия, Франция, Ирландия и Италия. Тук виждате преглед на финансираните проекти. Отчитането. Съгласно регламента 670 от 2012 година е предвидено отчитане на, пред Европейския парламент и пред съвета. През първата половина на 2016 година приключи цикъла по отчитане. Това съвпадна и с приключването на пилотната фаза. Имаше и междинен доклад, публикуван през 2013 година по инициатива на Европейската инвестиционна банка. Окончателният доклад за оценка бе публикуван в началото на 2016. Той се основаваше на информация от 2015 година. Независимата външна оценка, поръчана от Европейската комисия, бе в основата на решението дали да се продължи инициативата проектни облигации или не. Бе взето решение тя да бъде продължена задължена. Тук виждате обобщение на констатациите от външната оценка. Съгласно тези констатации, инициативата е допринесла за развитието на европейски пазар на облигации. Тоест, смята се, че тя дава възможност за участието на институционни инвеститори в финансирането на европейска инфраструктура. Ефектът, съотношението а, инвестиран привлечен капитал е 1 към 30. Инструментът отчете им условията на пазара. Отчете ги в рамките на отделните транзакции и на ниво структура. Комбинирането на средства от Европейския съюз и ЕИБ се отрази благоприятно не само от финансова гледна точка, но и от гледна точка на популярността на проектите, на волята на чуждестранни инвеститори да участват на нови пазари. Бе Смята се също така, че инструментът, тъй като е нов по рода си, е от полза за финансирането на нова инфраструктура. Оценката включваше няколко препоръки във връзка с проекти, от които проистича по-голяма европейска принадена стойност, най-вече трансгранични проекти. Има препоръка също така да се доизгради експертния потенциал от пилотната фаза при по-нататъчното реализиране на инициативата, например в работата по механизма за свързване на Европа. Един от изводите е, че инициативата е особено полезна при високо рискови проекти в по-високо рискови държави. Препоръката е да се концентрираме върху тези проекти. Друг извод е, че инструментът е с допълващ характер, тъй като участват както комисията, така и Европейската инвестиционна банка. Инструментът е нова допълнителна възможност за финансиране, която може да се използва като альтернатива на банковото кредитиране. Приключи пилотната фаза на инициативата. Външната независима оценка бе положителна. Така че инструментът ще продължи да се прилага в рамките на механизма за свързване на Европа и на ЕФСИ. Този инструмент може да се използва най-вече в отрасли, които не са допустими за финансиране по механизма за свързване на Европа, като например социалната инфраструктура, възобновяемите енергийни източници. Те са привлекателни за инвеститорите, но се смятат за високо рискови. Ако бъдат подпомогнати от проектни облигации, ВЕИ, то инвеститорите ще бъдат и стимулирани да инвестират. Инициативата проектни облигации може да бъде допълнена и от други подобни инструменти, най-вече по проекти, в които може да се използват корпоративни структури, както и не само дългово финансиране, но и други инициативи, е, инструменти. Има доста подробно приложение Един от проектите, по-точно първият проект, финансиран по тази инициатива, бе проектът Кастор в Испания. Проектът бе на стойност 1,4 милиарда евро под формата на облигации, които бяха емитирани през юли 2013 година. Става дума за изграждането на газохранилище с цел натрупване на резерви от газ за Испания. Проектът бе финансиран с проектни облигации, благодарение на което приключиха работите по изграждането. Но инжектирането на газ, т.е. запълването на хранилището с газ на този етап бе в началото си. По проекта бе предоставена концесия със срок от 30 години. Концесионерът бе Ескал, испанско дружество, част от групата ACS е – по финансовата страна, емитирането на облигациите се състоява в края на 2013 година. В резултат на това бяха привлечени 29 инвеститори от цяла Европа. Благодарение на инициативата проектни облигации, рейтингът на тази емисия бе малко по-висок от рейтинга на испанските държавни облигации. Облигациите бяха с ам, период на а, падеж 20 години. Няколко подробности по проекта Кастор и онова, което се случи след емитирането на проектни облигации през юли 2013 година и преди това. Проектът Кастор се основаваше на концесия, за която бе дадено одобрение през 2018 година по силата на указ на испанското правителство. Договорът за концесия бе подписан през май 2008 година. Проектните облигации бяха емитирани през юли 2013 година, т.е. около 5 години по-късно. Целта бе да се замени краткосрочното финансиране с дългосрочно такова. Банките предоставят краткосрочно финансиране. През септември 2013 година след вливането на газ в газохранилището имаше поредица от сеизмични трусове, в резултат от това компетентните органи решиха да спърат запълването на хранилището с газ, след което бяха извършени редица проучвания, както от организаторите на проекта, така и от компетентните органи, за да се установи какво точно се е случило и какви ситуации могат да възникнат в бъдеще. През юли 2014 година Дружеството, реализиращо проекта ЕСКАЛ, изиска разрешение да се откаже от концесията си. Сезира компетентните органи с молба за отмяна на концесията. Това бе предвидено в Кралския указ от 2008 година. Това бе последвано от решение на испанските компетентни органи да одобрят заявлението на ЕСКАЛ през октомври 2014 година. Те одобриха това заявление по силата на правителствен указ. Възоснова на този указ през ноември 2014 година бе върнато финансирането. Активите бяха прехвърлени на публично дружество. Съгласно декрета от 2008 година се предвижда право на концесионера да се откаже от концесията си, но в резултат от това компетентните органи следва да изплатят на концесионера сума, равностойна на нетната стойност на активите по проекта. Облигациите, които трябваше да бъдат емитирани, бяха изплатени през 2014 година. Бяха получени редица жалби още през 2013 година във връзка с съответствието на проекта с директиви за опазване на околната среда, както и във връзка с процедурите на оценка и одобрение. В момента се прави независима оценка на тези жалби. По-нататък през тази година ще бъде публикуван доклад. В рамките на този процес на независима оценка банката ще си извлече и съответните полки за следващи проекти. Как подходи ЕИБ към проекта? Подходът на ЕИБ бе в съзвучие с традиционните процедури на ЕИБ за извършване на оценка. Бе взета предвид наличната информация. В оценката бяха взети предвид рискове, свързани с изкупните работи. Бе Стигна се до извода, че предвидените процедури са в съзвучие с най-добрите практики в отрасъл. Бе направена също така и надлежна проверка на изпълнителя на проекта, резултат от която бе установено, че той отговаря на националните и европейските изисквания. Проектът Кастор се изграждаше на 20 км от крайбрежието в Валенсия. Този район се използва от 70-те години насам от Шел. Нямаше данни за сейзмична активност в този район. С удоволствие, разбира се, ще отговорим на вашите въпроси. До мен са колегите ми, които работиха и по техническата оценка на проекта. Благодаря ви за тази информация. Нека ви обърна внимание, че ние сме Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент, т.е. имаме определени компетенции. интересувани въпросът за рисковете. Какви рискове са свързани с проекти на Европейския съюз, например екологични рискове. Но всъщност не това е сега е момента да обсъждаме този въпрос. Сред нас е докладчикът на Европейския парламент, господин Уртасун. Сега е момента да се изкажете, за това ви давам и думата. След това госпожа Яла Сендер. Окей, филин танк. Voy a hacer mi intervención en, en castellano. Mire, eh, el señor, eh, el señor благодаря, госпожо председател. Когато господин Хойер отговаряше за банката и дойде да говори пред нас, каза, че проекта е трагедия. Аз мисля, че той е прав. Трябва да видим кое доведе до тази трагедия за много хора. След, те, след земетресенията, какви грешки бяха допуснати в проектите – е, не знам дали членовете на комисията за бюджетен контрол, но всъщност за това фиаско плащат испанските граждани, защото сметките им е, за газ сега възлизат на 1,3 милиона евро. Но, фирмата, но също фирмата е заведено дело заради екологични проблеми, свързани с проекта има и проучване на екологичното въздействие, свързано с, пре, с транспортирането на газ. Казвам всичко това, защото банката носи пряка отговорност. Слайдът, който ни е показан, показва, че според правният анализ европейското законодателство е спазено, но има постановление на Испанския съд, което е в противен смисъл. Какво заключение трябва да извлечем от тук? Банката има гаранция е 200 милиона евро и тя 2013 година би трябвало да е реализирана и затова бих попитал дали е реализирана. Смята ли Европейската инвестиционна банка, че са могли да откажат е, изпълнението, тъй като проектът е, не е спазил някои от условията? Сега плащат е, газови сметки е, за един предприемач, който не е спазил закона. Гражданите, организирани в е, платформа за защита, се обединиха и внесаха оплакване. Имаше посещение от ЕИБ. Бихте ли казали кога ще получат хората отговор. Госпожа Аяла. Благодаря, госпожо председател. Искам да подкрепя казаното от господин Ертасун. И аз искам да кажа на Е и Б, когато са били анализирани рисковете, те трябвало да, те трябвало да обърнат внимание не само на финансовите рискове, трябва е да се направи и оценка на риска. В втора, както е казано в втора точка, е очевидно, че има различни видове рискове. Има сеизмичен район, в който активността е била затихнала в продължение на а, дълги години. И това говори за необходимостта от задълбочен анализ на риска и то не е само финансовия риск. Трябва да се види дали проектът е екологично устойчив. И това е също част от, от оценката на риска. Когато се водеха преговори с комисията по ЕФСИ, Помня, че комисария Катайнен каза, че Кастор е един от първите проекти по ЕФСИ и бих искала да попитам дали облигациите за проекти ще имат някакви последици за фонда за стратегически инвестиции. Би било тревожно, ако това е така. Ние сме комисия по бюджетен контрол и ние се интересуваме от това доколко са били защитени интересите на Европейския съюз. Вярно е, както казахте вие, че облигациите са били изплатени, но изплатени ли са 100%? Колко европейски средства са били ангажирани за проекта? Къде са тези средства? Успяхте ли да си ги върнете или не? Защото по-голямата част от цената на проекта се покрива от испанските данакопаци. Хубаво е да видим какво е въздействието на бюджета на Европейския съюз и каква част от разходите се поемат от данакоплаците. Ние не искаме ЕИБ просто да отговори на гражданската платформа, които, както чухме, обсъждат този въпрос, но също така а, да се извършва оценка на риск по проектите в рамките на FC. Ще можете ли в бъдеще да сигнализирате за проблеми, свързани с проекти като този. Финансират се множество проекти, много от тях са рискови и банките се натъкват на много проблеми, свързани с проекти по ЕФСИ. Няма други желащи да се изкажат. Не, колегата Вали. След това ще дам думата на банката и на Европейската комисия. Набързо Многократно сме разговаряли по този въпрос и в економическата комисия, защото пана Юнкер, по, според мен, предполага да сме много предпазливи, когато взимаме решение за финансиране на проекти. Трябва да се правят ясни проучвания, да бъдем много внимателни и бдителни за това кой какво финансира. По плана Юнкер доста проекти бяха финансиране. Виждам, че а, по магистрала 4 е правено разширение по FC. Това се оказва черна, хвърляне на пари в черна дупка в резултат на политически натиск. Не бива да се финансират повече проекти в моята страна. Миналата седмица пътувах 30 км по един участък и а, трябваше да платя 10 евро. В Швейцария винетката струва 40 и въжи за цяла година. Гражданите не разбират а, това и си казват, че някой а, спекулира. Финансирането на проект по този начин е безсмислено, особено ако става дума за инфраструктура без бъдеще, като някои а, магистрали. Същото въжи и за енергийните проекти. Не можем да из... продължаваме да изграждаме инфраструктура за внос на газ е, е Б да не слуша лобистите на големите интереси, които в крайна сметка прехвърлят а, цената на данакоплаците и нека проектите да водят до устойчивост. Аз видях първите проекти финансирани по ЕФСИ. Не е удовлетворително това, което видях. Малко са проектите, които са економически и екологично устойчиви. Тук е необходимо повече прозрачност при подбора на проектите и повече добра воля. В крайна сметка се изразходват огромни сметки. Свидетелствам на проекти, при които се изразходват огромни средства, без да носят полза за цялото общество. Имам въпрос по един от слайдовете ви. Преди малко казахте, че инициативата проектни облигации се използва за финансиране на високо рискови проекти. Какво представлява според вас висок риск? Може би има различни мнения по въпроса. Сега имате думата, за да отговорите на всички въпроси и да вземете отношение по коментарите. Благодаря. Благодаря и за поканата, и за въпросите, както каза господин Мърси. Механизма за независими жалби е, цели да преглежда жалбите, които се подават, оплакванията, които се подават. Ще те включват и а, преглед на, на сроковете, които предвиждат. Преглеждат се различни аспекти на, на оценката от страна на банката. Във второто полугодие на 2016 година се предвижда да се приключи оценката. Въпросите, които се покриват са екологично въздействие и регулаторни въпроси. Това е описанието на самия механизъм. Ние ние не представяме механизма, не представляваме механизма, обаче по отношение на въпроса за оценката на риска и какво е извършила A и B, с всички проекти, които финансира банката, по, заедно с Кастор – Отчитаме информацията, която се подава при кандидатстване. Проектът е, е част от е, Испанския инфраструктурен е, план и стратегическата оценка е извършена от Испания от 2007 година и оценката е извършена по европейските норми от, от тая година. Някои от тях са променени и са били успорвани след това. Някои са отхвърлени в съда. След това инвеститора извършва оценка екологично, екологичното въздействие, въздействието на околната среда, провежда консултации с заинтересованите среди, е, страни извинете, и осигурява всички разрешителни. Проучването а, също разглежда и въпроса за сеизмичност, ниво на сеизмичност. По отношение на това какви полуки са извлечени, а, мисля, че е твърде рано да се даде пълен отговор на този въпрос, защото много от а, тези въпроси са обект на жалбите, които са получени от Европейската инвестиционна банка през последните няколко години, две години, върви се към приключване на, на, на, на процеса, но все още не е приключил изцяло. Естествено, че ще има полуки, които ще се извлекат, но някои законодател, законодателни актове в Европейския съюз са променени от, в сравнение с преди 5-6 години това е нещо, което Европейската инвестиционна банка ще вземе предвид и при разглеждането на бъдещи подобни проекти. Аз ще говоря по втория въпрос във връзка с гаранциите. Ейбел работи с гаранции, като, като средствата се осигуряват от инструмент за, за а, за, за спешни а, нужди. Решението се взема на, на базата на договори с а, различни изпълнители, подизпълнители. Гаранцията, която се осигурява, а, е на разположение при а, стартирането на определени процеси. Изп испанските компетентни органи а, трябваше да, всъщност, да задействат а, гаранцията чрез осигуряване на концесия. Една година след началото обаче се отменя. Ние сме просто агент, пасивен агент. Решенията се е, вземат на ниво концеси... договор за концесия. Оттам проистича и отмяната. Одобрението се осигурява от испанското правителство. Така че настъпва събитие, което задейства гаранцията. Ако, ако беше настъпило събитието, щеше да е задействана гаранция, само че клаузата, която се задейства в този случай е отмяната. По отношение на ползването на европейски средства, проектът не се изпълнява с, помощ, с помощта на европейски е, средства. Инструментът за 200 милиона така и не е задействан, не е използван и не е имало европейски средства, които са били застрашени. Говорим само за проект, само за инициативата за облигации за, за проекти. Това се предвижда по инфраструктурни проекти и за това банката изпълнява, бе била предвидила да изпълни този а, проект със собствени ресурси. Проектът Кастор е проект, както беше казано, който е стартиран през 2008 година и е било предвидено да приключи през 2013 година. Това не е в компетентностите на, на програмата. Инструмент обаче, облигации за проекти, има за цел да, да мобилизира дългосрочни, дългосрочни източници на, на, на капитали, на средства. Що се отнася до по-високо рискови е, проекти. Естествено, намерението на инструмента за облигации за проекти е да осигури известни гаранции, така че да, да, да подобри кредитното равнище кредит, кредитоспособността на проектите. През 2013 година, когато са издадени облигациите, проекта Кастор е, е, е бил с висока рейтинг, е, оценка, кредитна оценка. Оценяват се всеки проект по-отделно, но това, което е настъпи в е, Кастор е е, са форс-мажорни обстоятелства. С други думи, събитие, което не е било очаквано, не е било предвидено, което е имало сериозно въздействие върху изпълнението на проекта и разбира се, ползването на инструмент, като например инициативата за облигации и за проекти, е, е, има за цел да, да покрие именно такива случаи, в това число форс-мажорни обстоятелства. Испанското законодателство е позволило на проекта да се прехвърли обратно в областта на публичната собственост, но, но целта на инициативата за облигации за проекти е именно да смекчи рисковете и да осигури известна сигурност за дългосрочните инвеститори. Що се отнася до други страни и споменатите италиански проекти в рамките на инструмента, ам, да, действително, а, то, е, то е подкрепен от а, инструмента за облигации. Това е последния проект в пилотния етап. А, това е проект, при който концесионерът с, с публични компании, с обществени компании. Региона всъщност е собственик на, на тези компании и дългото, дългосрочното Дългосрочното рефинансиране се осигурява както от частни средства, корпоративни средства, така и от заем от банката. Това бе проект, който се възползва от инициативата за облигации. Това доведе до по-висока кредитна оценка. Това, беше, това се и целеше от, от спонсорите и собствениците. И две нива по-високо бяха оценени обликациите от страна на италианската държава. Що се отнася до, до а, таксите и тарифите, ние сме фин... източник на финанси, ние сме финансови институции, ние не, мож... не осигуряваме регулаторни рамки. Това е в компетенциите на националните компетентни органи. Ние предоставяме финансиране на базата на, на, на, на критерии, които се определят от нас, но решението всъщност се взема от други страни. По отношение на, на рисковостта, високо нивото на риск, на риск естествено, че на базата на механизма за жалби ще ни даде полуки за в бъдеще по проекта Кастор, но преди да се приключи тази процедура е твърде рано да се каже какви полуки можем да излечем точно. Благодаря. Благодаря. Представителя на комисията от Генерална дирекция ЕКФИН. Имате думата. Благодаря госпожо председател. Европейска инвестиционна банка вече много изчерпателно отговори. Аз искам обаче да подчертая две неща, които, са, които са много важни. Вие е, попитахте какво означава риск, например, в рамките на плана Юнкер. Според нас а, инструментът има за цел да, да финансира а, проекти, които са, представляват економически или може би технологичен а, риск ние целим да се изпълняват проекти, които са от значение за... имат някакво е, екологично значение. Разбира се, е, че трябва да се правят щателни проверки, и оценки на, на, на проекта от страна на ЕИБ, дори когато това са, е, са приоритетни а, проекти. И така се, се също се отчита, трябва да се отчита и сериозността на жалбите, които са подадени по, по Кастор. Действително, полуките, които трябва да се извлекат, е, ще се извлекат и те ще са важни. Второто нещо, което искам да спомена, е връзка с това, което каза господин Вали – по отношение на другите проекти по инструменти. Няма а, секторно или а, разграничение или разграничение по държави за допустимостта на проектите. В областта на енергийните проекти, енергетичните проекти, повечето те, от тях са за енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия. Знам, че има и някои газови проекти, да, но в по-дългосрочен план, например в сектора на транспорт, също преобладават магистралите като проекти. Така че има, да, има повече проекти от някои области, отколкото от други. Макар, че основната част, цел е да се насърчават инвестициите, е, бихме искали е, да виждаме повече устойчиви инвестиции. Благодаря ви. Едно процедурно предложение. Разбрахме, че в края на годината отдел процедури на ЕЙБЕ ще излезе със свой доклад. Бихме искали да получим екземпляр от този доклад, за да видим дали следва да продължим работа и в бъдеще. Сега ми е трудно да направя предложения за промени, но ще продължим работа по темата. Сигурна съм, че ще продължи работа и Комисията по економически и парични въпроси. Тя разполага с по-широки правомощия в случая. Ние имаме прерогативи във връзка с финансовите интереси на Европейския съюз. И ако има аспекти, които спадат към правомощията ни, то Комисията по економически парични въпроси ще поиска от нас да действаме. Госпожа Яла Сендър. Госпожо председател, в тая връзка в крайна сметка е- бюджетът е, бюджет е такъв какъвто е. Не мисля, че сме загубили средства но виждаме и защо, откъде идва недоволството на, на колегите. Трябва, трябва да се предвиждат е, някакви прогнозни а, е, доклади, не, не по този въпрос конкретно, но по бъдещи проекти, тогава, когато може да се наложи интервенция а, е, при възникване на по-висок риск. Така че а, ще излезем с предложение за, за превентивни дейности от страна на моята група. Обстановяване на рискове предварително. С удоволствие ще обсъдим това на заседанието на координаторите, за да имаме и някаква стратегия от оперативна гледна точка. Благодаря ви за участието. Приключихме с откритото си заседание. Сега ще се проведе заседание на координаторите при закрити врата. Откритото ни заседание ще продължи след обед. Първата точка ще бъде обсъждане на решенията за отчуждаване на земя в Гърция. Сега моля всички, които нямат право да останат в залата, да напуснат. Закривам откритото заседание.